Благодаря, господин комисар. С това приключваме дебата и преминаваме към гласуването. Позволете ми обаче да кажа нещо, което казах малко пред по-късно във връзка с процедурата на спонтанните изследвания и а, а, обясняването на гласовете. Опасявам се, че няма да може да включваме допълнителни оратори. Моля, кажете и на други колеги. Ние днес проявихме гъвкавост, но е важно да се знае, че първо трябва да се по, да, да, да, да го имат предвид. Сега имаме съвместна резолюция за Гвинея, която замества всички други резолюции и а, параграф 10 а, гласуваме поименно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 33 за, 34 против, 6 а, въздържали се, отхвърля се. Господин Хигинс поиска думата. Господин председател, нямам а, карта, но искам да гласувам за тази резолюция. Добре, ще бъде включено в протокола, но това няма да промени резултата от гласуването. Така че резолюцията се отхвърля. Друг процедурен въпрос ли има? Господин председател, съжалявам, и аз нямам карта. Искам да гласувам против. Добре, всичко това включваме а, това в протокола, може да го представите и в писмена форма след това, но може би все пак да си носите картите. Изменение едно от групата на Алде, зелените. Може ли да гласуваме по изменение едно? Кой е за? Против? Въздържали се? Може ли да проверим по електронен път? Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 74 гласували, 32 маса, за, 37 против, 5 въздържали се, отхвърля се. Сега нека да преминем към гласуването на е, целият текст на резолюцията Гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 74 гласували, 74 за. Няма против, няма въздържали се. Така че резолюцията се приема единодушно и всички други резолюции се заместват от съвместната резолюция. Сега преминаваме към Иран и съвместното предложение за резолюция от различните групи по точка 8 разделно гласуване. Кой е за, против, въздържали се, приема се. По целия текст на резолюцията, кой е за, против, въздържали се, приема се. Съвместната резолюция замества другите резолюции. Сега преминаваме към Шри-Ланка. Резолюцията за Шри-Ланка разглеждаме съвместното предложение на групите което да замести отделните резолюции. Започваме да гласуваме по изменение едно от зелените за против въздържали се, приема се. И сега преминаваме към изменение 2 по точка 8. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Изменение 3 по точка 11 за, против, въздържали се, приема се. В точките от преамбюла господин Ман би искал да ни представи устно изменение по точка от преамбюла 3 да премахнем текста във връзка с журналистите тъй като тя не е разгледана от гледна точка на възможните последици и ние не се занимавахме в дневния ред. Мисля, че по друг повод трябва да се върнем към този въпрос. Значи, според вас е да предложението е да се заличи третата точка. Някой, който да възразява срещу това, тогава да гласуваме да се премахне третата точка от преамбюла за, против, въздържали се. Приема се. Тогава може ли да гласуваме сега вече по целия текст на резолюцията с а, поименно гласуване? Гласувайте, моля. Край на гласуването. 63 гласували, 60 за, 3 въздържали се. Следователно тази резолюция е приета и с това преминаваме към края на това гласуване. Искам само да ви информирам, че НП е предложила господин Кели. Има ли е, възражения? Протокола на това